Okay. So, <laughs> äh, sehr verehrte Damen und Herren. Äh, Уважаеми дами и господа, започваме след обедното заседание. Добре дошли на всички. Първата ни точка от дневния ред, това е доклада от е, Пьер Антонио Панцери за одобряването на селско-стопански и горски превозни средства. Много важна точка. Не виждам докладчикът в сянка. Надявам се, че ще дойдат докладчите в сянка своевременно. Но най-напред ще дам думата на господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. А, както знаете, целта на това предложение е да установим редица хармонизирани права, правила, за да може да гарантираме гладкото функциониране на вътрешния пазар, като осигурим достатъчно ниво на безопасност за използващите тези машини. Вече сме обсъждали този въпрос в рамките на нашето публично изслушване на 8 април тази година, а също така е през август разменихме мнения по този въпрос. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за техният принос през последните няколко месеца. Имаме 133 изменения. Повечето от тях не са спорни. Но по време на заседанието на докладчите в Сянка едната седмица ще ги разгледаме в подробности. Затова сега ще говоря за най-общите насоки на доклада. По въпроса за ремонта и поддръжката на превозните средства и информацията относно тях. Въпросът за информацията за поддръжка не е включен тук включваме въпроса за а, съизмерност. Изменихме а, изискването да се дава достъп до проектните параметри, защото това е част от интелектуалната собственост, която е защитена. В момента в текста се говори за прикачен инвентар и моторни средства. В 18 член и 19 точка от преамбюла това се оточнява. Именно поради това е уместно да говорим за достъп до проектна информация, която не е защитена от авторски права. Трябва да има недискриминационен достъп до тази информация за независимите ремонтни работилници. Трето, когато се спомена, споменават се превозни средства, не само трактори, защото иначе бихме изключили категория а, ремаркетата, самоходите ремаркета а, и категория, категориите R и S както и друг прикачен инвентар, затова смятаме, че те трябва също да бъдат включени. Очевидно, може трябва да се вземат предвид специалните характеристики на малките и средни предприятия, които произвеждат ремаркета, трактори и а, друг прекачен инвентар. Е, те, е, на тях се вменяват по-облегчени задължения за предоставяне на информация. Онези, които превеждат по-малко от 250 е, превозни средства годишно. Тук става дума и за това какво, е, какво може да бъде разумно изискване. Придържаме се към общия принцип за съразмерност и трябва да видим какво би било практично и осъществимо в това отношение. Втори главен въпрос, това се отнася до категорията на а, машините. А, премахнато е позоваването на категория а, У. Това са подвижни машини. И това е защото тази категория изисква адхок регулиране, а нещо, което вече е предвидено в доклада. Има машини, които не могат да работят а, по вертикални оси. Затова е предвиден текст. А ремаркетата или прикашния инвентар а, също са обект на хармонизирани изисквания. За да бъдем последователни, трябва да предвидим това и по отношение на тракторите. Също се отнася и до машините от С категория, Т4-1 и Т4-2. Защото в сегашното законодателство те са освободени от одобрение на типа, одобряване на типа, с някои изключения. А, сега категория 8. Това са изисквания за безопасност на труда на работното място. Целта е да се опрости законодателството относно тракторите и да се разшири обхвата на одобряването на типа, за да се обхванат всички съществуващи рискове като може, като се даде възможност да се вземат предвид и ново появили се рискове и се предвиди техническият прогрес. Има текстове за функ... относно функционалната безопасност и изискването на работното място. Ето, имаме съществуващи директиви във връзка с това, както директивата за машините, например. Тоест, подобни предписания трябва да бъдат включени в текста, и трябва да бъдат пределно ясни. В списъкът в член 8 трябва да бъде изчерпателен. Когато става дума за функционалната безопасност, всичко, което не е включено в, в изчерпателния списък в 8 член, не може да бъде обхванато от делегирани актове. И още нещо за влизането в сила. Датата за влизане в сила на новата процедура за хармонизиране на горски и селско-стопански машини е обект на критика, защото от сега до 2014 вероятно ще има претоварване с законодателство и заинтересованите страни вече ще са направили огромни усилия за хармонизация възоснова на директивата за емисиите. Имаме също и директивата за спирачките, която също е част от този, този, този, този законодателен товар. Мисля, че трябва да намерим някакъв компромис. Да намерим баланс между изискването за хармонизирани изиск задължения и интересите на заинтересованите страни, които трябва да имат така време да си вземат а, Сулука, преди да трябва да прилагат новите изисквания. И накрая за един спорен въпрос. А, това са страните, които, а, машините, които се, така наречените side by side, които работят до други машини. А, с, това е постановището на комисията, подкрепено в съвета от редица на членки. Смята се, че тези а, машини трябва да бъдат част от категория, причислени към категория L, а не към категория T. И то по много причини. Първо, необходимостта да се хармонизират а, машини, които имат сходни характеристики. А, но това а, е свързано с проблеми във връзка с безопасността и контрола. Необходимо е, е да имат по-добри екологични показатели. Трето, до сега не беше лесно да се определят техническите критерии за класифициране, обективни критерии за класифициране на тези а, е, машини, на така наречените side-by-side side машини. А, нещо повече. А, е, някои от машини, които изглеждат а, подобни, са обект на различни хармонизационни изисквания. Слава дума за категории L и T. Трябва да се предвиди съществуването, да се дадем преди съществуването на други машини, които не са обект на хармонизиране от тази директива, а попадат в е, обсега на обхвата на директивата за машините. Всичко това ще има верижен е, е, резултат последици по отношение на безопасността. Не може да класифицираме тези машини въз основа на начина по който те се използват, защото техният собственик може да реши да ги използва по съвсем различен начин. Е, и това също може да създаде огромни е, проблеми във връзка с безопасността. Тоест, е, изискванията и процедурите за безопасността и одобрение на типа за тези машини е неуместно. Пета причина – предлаганото решение всички АТВ машини да бъдат в категория L ще има отрицателни последици по отношение на ефективността. Оценката трябва да взима винаги предвид последиците за обществото като цяло, а не само на заинтересуваните, в случая производителите. И отрицателните последици могат да се окажат положителни за, пък за други производители. Споменава се също така, че подобно решение може да доведе до увеличаване на застрахователните разходи. Категори, машините категория L, с, тяхното застраховане е по-скъпо, отколкото тези категория T. Техническата а, класификация, а, така както е посочено в много от измененията, може да бъде обект на, на злоупотреби. Примерно при промяна на собственика. Критериите за техническа класификация трябва да бъдат, да не се променят лесно или тяхното променяне да бъде твърде скъпо, за да се избегнат злоупотребите. Това се отнася до диференциалите, до теглителната способност, до тежестта на машините. Всички те трябва да бъдат включени в категория L. Разбира се, може да се твърди, че нашата позиция се споделя от всички, но все пак този въпрос трябва да се обсъди, когато става дума за ново законодателство. Това са главните пунктове по които ще се опитаме да работим през следващите няколко седмици, по-специално на срещата на докладчиците в Сянка идната седмица. Сигурен съм, че различните гледища, които несъмнено съществуват, няма да ни попречат да стигнем до един балансиран и приемлив за всички документ по този много важен въпрос. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за това подробно и изчерпателно представяне на доклада. Всичко това е така доста техническо по своята природа, но има и голями политически последствия. А сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Имаме тук посетители, младите фед, федералисти от Констанс, които са тук, за да се запознаят с нашия начин на работа, да видят как работи и се гради Европа. Може би няма да ви е толкова интересно, тъй като този доклад е много пълен с технически подробности. А? Но имаме и четири представители на комисията. Следните. Ще ви дам думата по-късно. Но най-напред ще дам думата на господин Шваб от името на е НП. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Гебхарт. Толкова се радвам да видя хора тук от моят избирателен район. Да, наистина докладът е малко по-специализиран, но това няма да навреди. Е, това, което поискахме в миналия мандат в тази област е това тракторите да бъдат абсолютно регламентирани, да има пълна а, законодателна база в тази а, област. Тук трябва да благодаря и на госпожа Сартори, която обаче няма възможност да бъде тук, за това се представлявам. Съвсем накратко ще представя мнението на НП за това предложение за регламент. Като цяло, господин Панцери, ние сме много доволни от вашата работа като докладчик и според мен ще можем да се договорим по много въпроси за начина по който ще има регламентиране в тази област за в бъдеще, областта на тракторите. Имаме обаче изменения, някои съмнения по отношение на това дали глава 16, в която става дума за достъпа до информация, що се отнася до ремонтните дейности и поддръжката. Дали този достъп въобще трябва да остане, да остане в текста. Госпожа Саратори е подала редица контрапредложения, редица предложения за изменения и в нашата група ще разгледаме подробно всички подадени изменения и ще видим точно как да се процедира. Тук един основен проблем е, че липсва оценка на въздействието, т.е. ние ще трябва да работим по този регламент, без да имаме достатъчно основания да защитим своето становище. Още нещо, госпожо председател. Тук представлявам толкова много колеги, че направо ми изчезна гласа от толкова много говорене. тук трябва да отбележим и проблема свързан с влизането в сила на регламента. Много е важно планирането а, за този законодателен текст. Трябва да се набележат различни а, периоди за навлизане в сила на регламента и на директивата. Искаме да видим новите типови одобрения и съществуващите типови одобрения а, по едно и също време. Ние сме подали изменения и в това отношение, така че още веднъж повтарям, че ще трябва да проведем повече дискусии по този въпрос. Според мен решението, което сме намерили с превозните средства тип L, ще бъде добра основа за нашите дискусии. Разбира се, докладчикът работи в близко сътрудничество с съвета и се надяваме, че ще успеем да постигнем напредък по този документ и че ще постигнем положителни резултати. Благодаря ви много. Сега господин Бозой. Дали мога сега да дам думата на господин Харбър най-напред, защото той трябва да тръгне? Да, знам, че е ваш ред. А сега за мен е истинска чест да дам думата на председателя на нашата комисия. Благодаря ви, госпожо Гебхарт. Благодаря ви, че ме заместихте като председател. Знам, че можете да държите всичко под контрол и за мен това е много важно. Трябваше да отсъствам този следобед, защото имаме важна среща с Европейската керамична индустрия, която започна току-що, но аз съм докладчик в сянка, така че ще трябва да се изкажа преди всички вас, преди да изляза, за да отида на другото заседание. Най-напред изразявам съгласие до голяма степен с Андрея Шваб наистина основата на свършеното от господин Панцери е, е изключително а, добро. Наистина е много изчерпателен доклад, много изчерпателен анализ, който виждаме огромни подобрения. Има обаче някои подробности, върху които аз лично съм работил. И искам да повдигна тук един конкретен въпрос, който също е свързан и с нашата работа по мотоциклетите и мощните превозни средства. Тук става дума а, за а, превозните средства на всички, по всички терени. А, наистина, на така наречените АТВ-та има много големи различия в законовите изисквания между тези превозни средства, които се използват по пътищата и които се подчиняват на разпоредбите за сигурност в директивата за моторните превозни средства. Тук говорим за малко по-различен тип превозни средства и ние наистина сме дискутирали много, искаме да осъществим напредък. Но така или иначе, на мен ми се струва и колегите са съгласни с мен, че тъй като сега имаме тази добра възможност да разгледаме тази директива за тракторите и за селскостопанските машини, наистина би е било много елегантно решение да се създаде така отделна категория средства за тези по-леки машини, които се а, използват в тази а, категория. Те се използват за професионални цели. Тук вече а, е, имаме една дефиниция, която е безпределно ясна и разграничава изискванията за онези превозни средства, които се използват по пътищата и а, отделна а, категория по другата директива. Аз съм подал а, пакет от изменения, които са а, внесени съвместно заедно с други колеги и мисля, че господин Панзери ще се съгласи с а, тази добавка, защото според мен това би било много полезно. Тези машини се използват от хора, които се занимават с това. Това са професионалисти в тази област и за тях е много важно да има такива разпоредби. В крайна сметка, до някъде трябва да арбитрираме между отделните категории, за да се получи съответния баланс така че се надявам да получа вашето одобрение, вашето потвърждение. Според мен това е най-основният въпрос, който аз съм включил. Има и определен брой други изменения, които съм направил по отношение на определени категории трактори и най-вече за високоскоростните трактори има и въпроси, свързани с системите за стабилност и спирачните системи за високоскоростните трактори. Тези машини вече се продават и а, имат а, системата Antilope за а, спиране. А, и мисля, че това е много подходящо, тъй като те вече са в продажба, те са високо скорности, така че трябва да бъдат включени в основните категории привозни средства. А ние сме направили някои изменения в тази връзка. Още нещо, казано от господин Шваб, достъпа до техническа информация. Ние разглеждаме този въпрос надълго и на широко и сме поручили проучване, изследване по въпроса, ако си спомняте, за да изследваме и други въпроси, които са свързани с тази област. Мисля, че проучването беше доста полезно, същото време пък не повдигна някакви притеснения за предложението. Напротив, показа, че това е правилният начин за действие. Ще проучим с голям интерес измененията на господин Шваб, но в момента си мисля, че ние трябва да продължим нататък с съвместното предложение. Разбира се, може да включим някои предпазни клаузи по отношение на информацията за изключително сложните машини, за разлика от тези машини, които могат да се поправят сравнително лесно от местни монтьори. Мисля, че трябва да разгледаме този въпрос, но в момента не мисля, че трябва да прехвърляме границата на това, което беше предложено от комисията. Благодаря ви сърдечно, госпожо председател. Много благодаря, Малкам, господин Бусой. Имате думата. Благодаря. Аз представям Турмендалс и ще представя нашето виждане по това важно досие. Първо, не искам да отбележа, че задачата на господин Панцери беше много трудна, защото е, темата е трудна и е, тук е, трябва да се изготви един щателен доклад. Е, което ще е възможно поради, специално поради доброто сътрудничество между всички политически групи. Доста от моментите имат технически специализиран характер, тъй като ние е, сме Европейски парламент, сме дължи да вземем позиция по, този, е, по тази високотехническа е, тема. Е, Индустрията се обедини и оформи своята позиция, което много помогна. Мисля, че ще може да се реши въпрос с АТВ-тата, така че всички да са удовлетворени, както и по другите категории превозни средства, засегнати в доклада. Има няколко момента, които се, ще се поясняват. Моите колеги са на мнение, че често има а, техника, която се използва за пътни строежи и трябва да се намери решение поради а, изискванията а, за а, тежкотоварните МПС в пътното строителство. Трябва да преодолеем всички раз, разногласия. Миналата година говорихме за <clears throat> това какво представлява а, а, един обществен път и съответно това е важно, за което се посочват а, условията, при които селстопанска и горска техника може да а, се движи по такива пътища. Ще ви дам пример. В Холандия, например, ако сте на 16 години, имате право да управлявате селстопанска техника, която е 4 пъти по-голяма и по-мощна от от лек автомобил. Искаме да се поясни този въпрос. Благодаря на господин Панцери и неговия екип и ще се радваме на тясно сътрудничество и добри резултати. Благодаря. Благодаря, госпожа Руле. Не Искам да благодаря на господин Панцери за отлично свършената работа. Аз самата не съм внесла никакви изменения, защото аз смятам, че той свърши отлична работа, но искам да отбележа едно нещо, все пак, като вече каза господин Шваб. Има един момент, който трябва да се обсъди допълнително. В момента говорим, работим по категория L. Аз съм докладчик в сянка по категория Л. И за да направя връзка с, с това, което каза господин Бушел за следващото правоуправление на този вид техника, господин Мадър също го поставя този въпрос, а, така че той се поставя неведнъж. Значи, когато говорим и за АТВ-тата, трябва да намерим решение да ги включим в категория L със съответните изисквания е, за безопасност е, и емисии, защото това е просто логичния подход. Е, проблема, за който вие говорите, в такъв случай ще отпадне. И това означава, че МПС е използване за селско и горското стопанство е, представляват е, на практика професионална техника. Аз е, мисля, че като работим заедно, ще направим така, че да не се допускат никакви пропуски и да разгледаме двете неща едновременно и да се направи по-ясно разграничение. Трябва да се помисли, се направи нещо по този въпрос. Иначе съм напълно съгласна с доклада на господин Панцери и това, което той каза за достъпа до информация е, по отношение на независимите монтьорски работилници. Това е много важно, което той казва и мисля, че този въпрос трябва да остане в рамките на доклада. Това е съвсем уместно. При всякакви нормативни актори, които уреждат Въпросът за одобрението на типове, това се прави, защо не е и тук. Благодаря. Благодаря. Кирякос, от името на вашата група, дали искате да се изкажете? Не, аз съм а, докладчик в сянка за следващия доклад. Благодаря. Господин Роси тогава и господин Савини. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка за моята група и аз искам да благодаря на господин Панцери за работата, която е свършил и за неговата така откритост по отношение на измененията. Предложението на комисията не дава възможност за бързо актуализиране на така един въпрос, който е доста технически. Същото се отнася и до информацията на независимите работилници и ремонтни а, звена. Мисля, че ще е добре тук да имаме достатъчна последователност. Някои от измененията безспорно подобряват, усъвършенстват текста. По отношение на безопасността, знаем, че тракторите и горските машини може да се да излизат на пътищата, но те са предвидени за друг вид а, терени. Безопасността е част от предложението на комисията. А, а знаем, че от 42 регламент от 2006 тракторите са изключени трябва да бъдем внимателни, тъй като не сме сигурни как ще координираме приемането на тези законодателни актове. значи трябва да се, да, да се постараем да избегнем опасността тракторите да не бъдат обхванати или пък да има забавяне в хармонизирането. Особено за новите машини. Също така е необходимо достатъчно време между приемането на делегираните актове и актовете за прилагане и момента на тяхното влизане в сила, когато те ще станат задължителни. Трябва да вземем предвид това, че в момента тракторите не са обхванати от директивата за машините – а, и трябва да се опрем на оценка на въздействието. И трябва да предвидим последователни изисквания за всички характеристики. Защото като има десетки малки производители, е, стотици различни модификации и модели, не трябва да забравяме хармонизацията на правата. Правата на дребните, на малките ремонтни работилници и правото на тези машини да се обръщат към високо специализирани центрове, иначе ще се сблъскаме с проблеми. Също така, смятаме, че като... машините от категория трябва да бъдат обхванати. Те са малко на брой, но са слож... много сложни. Тук въпросът за безопасността също е много важен. Съгласни сме с предложението на докладчика за хармонизиране на нормативите за мобилните подвижните машини. Защото те в момента се различават в различните страни членки. Има регулиране, има нормативна уредба, която е, е ограничена само до изискването за безопасност. Надявам се, че на техническото заседание, което ще проведем идната седмица и след това на срещата с докладчиците в Сянка, ще можем да стигнем до текст, който, може, макар да не бъде вероятно прият е единодушно, ще бъде все пак гласуван. Благодаря на докладчиците в Сянка. Дадах ви малко повече време, отколкото обикновено. Няма други, които са поискали думата по този въпрос. Сега, господин Жан Дефо, имате думата от името на комисията. Госпожо председател, ние с много голямо внимание проучихме доклада на господин Панцери и смятаме, че той е много висококачествен и добра основа, за да продължим работата. Наистина въпросът е технически, но по всички основни въпроси предложенията на господин Панцери точно отговарят на, на това, което се опитваме да направим. Да се опрости а, регу... а, законовата уредба. Три въпроса си струва да бъдат споменати. Първо, а, приложното поле на текста. Сегашното положение е незадоволително. Целта на предложението е да се опитаме а, всички изисквания да бъдат по-уеднаквени, по по-последователни, да ням, и вътрешно непротиворечиви. А, парламентът ще се произнесе по тези предложения а, в срав... едно, почти едновременно за ТИЛ и нас не се струва, че може да се отиде и по-нататък по отношение на последователността на текста. Това първо. Второ, задълженията за поддръжка и ремонт. Разбираме, че докладчика търси да намери баланс между задълженията на производителите, на лицензираните работилници и на независимите но не, разбира се, трябва да се съобразяваме с необходимостта да бъде защитена на интелектуалната собственост. Съгласни сме с това, което предлага докладчика за решаване на този проблем. Трето, датите на влизането в сила. Ние не сме негъвкави в това отношение. Готови сме да намерим реалистично решение. То ще зависи от е, това колко бързо могат да бъдат подготвени делегираните актове и актовете за изпълнение. А, ние също търсим решение, което ще ни даде възможност да приемем една реалистична дата за влизане на текста в сила. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, господин Жа, за а, сбитото, но ясно а, е, представяне на позицията на комисията. Сега ще дам пак думата на господин Панцери, дали иска още нещо да каже. Грация. Импего. Благодаря. За една минутка само. Ще кажа следното. Има три въпроса, които дигната седмица трябва да се опитаме да решим. И се надявам, че по този начин ще стигнем до необходимия компромис. Първото е достъпът до информация. Трябва да можем спокойно да обсъдим този въпрос, за да стигнем до едно балансирано решение, което да отговаря на всичките изисквания. Второ въпросът за влизането в сила. подходът ми е също като, както на комисията. Трябва да бъдем реалисти, да вземем предвид изискванията на производителите. Наистина, както вече казах, имаме голямо натварване с ново законодателство, но трябва да намерим решение. А също трябва а, и да видим какво да правим с категорията за съдеходните машини. А, и да стигнем до консенсус. Аз с голямо удоволствие ще участвам в една подобна дискусия и съм сигурен, че ще сближим мненията си с докладчиците в сянка. Ще се обединим около този проект, защото той има значение не само за техническото изясняване на въпроса, но и за нашата бъдеща парламентарна работа. Благодаря, Антонио. Много ви благодаря. Благодаря ви и за работата, която вършите тук. На мен ми звучи много специализирано, много технически, но от политическа гледна точка тези решения са много важни. Следователно, това е доклад, който е от съществена значимост. Само да ви припомня, че на 5 декември ще се проведе гласуването. Това е в комисия, а в пленарна зала най-вероятно през февруари 2012 година. Е, отбележете се тази информация. Това е графика, който ще следваме. Следващата точка от дневния ред. Доклад от Луи Грек. Доклад за гражданството за 2010 година. Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на Европейския съюз. Сега ще трябва да действам като координатор. За съжаление, господин Грек а, не е тук, защото е болен. Той ме помоли да представя доклада, така че аз ще представлявам господин Грек. А, той ми даде един списък с най-важните точки и ако ми позволите, сега ще ви го изчета. Господин Грек има един предварителен коментар преди да започнем дебатите. Той искаше да посоча пред вас, че за него е много трудно да представи всичко, което е необходимо в този текст по две причини. От една страна, заради максималната дължина на доклада, той трябва да съдържа определен брой символи, така че това си е сериозно ограничение. Наистина говорим за нещо, което е много важно. Тук говорим за гражданството на Европейския съюз. Трудно е да се изрази в няколко думи. И на второ място той моли да не се забравя и ресора, това, че имаме определени правомощия, да. Има и други въпроси, които се смятат за много важни, но те просто нямат място в този доклад, защото не попадат в нашия ресор. Това са двата предварителни коментара. Сега гражданите на Европейския съюз и дефиницията на гражданство на Европейския съюз, както съм сигурна знаете, покрива много въпроси, националната идентичност, ролята, говорим за студенти, служители, потребители, и така нататък. Всякакви категории. Има толкова много роли, които могат да се играят. Толкова много маски, толкова много роли наистина да се играят, когато говорим за европейското гражданство. Следователно, никак не е лесно да се анализира цялата ситуация. Не е толкова просто да се извличат изводи. Господин Грек представя следното мнение. Знае ли всеки, че има такава концепция като гражданство на Европейския съюз? Кой знае за тази концепция? Само 42% от гражданите осъзнават това поне до някаква степен. Те знаят, че има нещо, което се нарича гражданство на Европейския съюз и, явно само една трета от анкетираните биха казали, че те имат определени права като европейски граждани. Т.е. те осъзнават, че имат такива права. Това наистина е доста изумително. В крайна сметка гражданството съществува от 94-та, даже 91-та от договор от Маастрихт дори е по-рано. Т.е. толкова много елементи има тук. Сега, като говорим за единния пазар, той е за потребителите, за гражданите, от гражданите. Това е подходът, който е избран от господин Грек. Той не е възникнал този пазар от празното пространство, Говорим за различни области, за различни сфери, които трябва да бъдат включени в уравнението, социалния аспект и економическата интеграция на нашите граждани, на мъжете и на жените. Това те да са част, неразделна част от Европейския съюз който е без вътрешни граници, колкото е възможно по-голям. Това е основното. В началото господин Грек се опитва да направи преглед на всички консултации, доклади, проучвания, които са поръчани до този момент от различни институции на Европейския съюз. Опитва се да направи едно обобщение. Гражданите наистина трябва да бъдат в сърцето на всички европейски политики. Те трябва да са в светлината на прожекторите, казва господин Грек. Тук говорим за политическо участие, също така за политическа ангажираност. Трябва те да разбират тази концепция на гражданството. Аз превеждам а, доклада на господин Грек от английски на немски. В момента го правя това. А, ще се опитвам да изчета текста на английски, за може би това ще е по-лесно. Може би щеше да е по-лесно, така или иначе не ви давам някакви, някакъв буквален превод. Отвъд традициите ние трябва да разгледаме и така наречения нов подход, индивидуалистичен подход. Гражданството на Европейския съюз трябва да бъде преразгледано като концепция. Трябва отново да го разгледаме. А, може би си спомняте, че вече излезе един първи доклад по този въпрос. И си спомням, че Марио Монти също имаше доклад по тази тема, който беше подкрепен като цяло от хората, някои общи коментари. Наистина е важно да се припомни и фоновата информация, въпреки че това не е включено от господин Грек тук. Сега имаме проучване на комисията по властяването на потребителите и 20-те най-важни изявления и от мъжете и от жените. Тук се вижда, че най-важното е прилагането на законодателството в Европейския съюз – което се организира по различен начин в зависимост от територията. Има недостиг на информация, има прозорци в вратички за законодателството и това представлява голям проблем и за мъжете, и за жените. Това означава, че в Европейския съюз има хора, които живеят, които работят в други страни, които искат да разрастват своята, своя бизнес и за тях наистина е много трудно да осъществяват напредък по всички тези свои начинания в настоящите обстоятелства. Затова трябва да сме сигурни, че всички пречки, всички бариери на вътрешния пазар са премахнати. Трябва да има наистина свободно движение за хора, стоки, услуги, капитали. Наистина това ще е много важна гаранция, че гражданите ще имат доверие в нашия пазар в крайна сметка. Успехът на единния пазар зависи от добрата информация, която се подава към гражданите, зависи дали гражданите са добре информирани и дали те извличат ползи от наличието му. Те все още не се възползват напълно от своите права. Тук имаме много важна подробност, може би най-важната, върху която трябва да се концентрираме почти изцяло – Разбира се, съществува риска да се залеят хората си информация, буквално да се отдават в информация. И това също е проблем. Трябва да бъдем по-целенасочени в информацията, която предоставяме. Съществува информация, много информация се предоставя на гражданите, но тя е прекалено многостранна, води в различни посоки, няма координираност на подадената информация. Поради тази причина за гражданите е трудно да набележат именно важната конкретна информация, от която се нуждаят, която е полезна за тях. Сега граждани, потребители и малки средни предприятия, това е следващата точка. Те трябва да разбират че съществуват механизми за альтернативно решаване на спорове. Много малко от тях са наясно с наличието на такива механизми. Например, биха могли да се обърнат към Европейската комисия, да се обърнат към тях. Това е нещо, което трябва да се подобри тази информация. Т.е. ние сам, не само се нуждаем от механизми за альтернативно решаване на спорове, но също така и предложение за колективните искове. Комисията трябва да направи нещо по въпроса, за да засвидетелстваме напредък и в това отношение. Сега господин Грек изразява надежда, че ще се сътрудничи добре с докладчиците в Сянка, че крайна сметка ще се получи едно добро становище. Очевидно, господин Грек очаква вашия принос е, и се надява резултатът да е положителен. Добре, до тук бях координатор, сега вече съм председател на комисията и сега веднага давам думата на господин Симон Босотил. Господин Босотил, имате думата да се изкажете от името на НП. Е, Благодаря, господин, госпожо председател. Първо искам да поздравя господин Луис Грек, да му пожелая да се оправи бързо. Казахте, че е болен и за това не присъства. това му желая добро здраве. Искам да го поздравя за доклада. Той е на тема, която интересува всички ни и очевидно заслужава широка подкрепа, защото целта на доклада е нещо, по което нямаме разногласия, а именно колко е важно да се премахнат пречките, с които се сблъскват гражданите, когато а, упражняват правата си, прилагайки а, регламентите относно вътрешния пазар. Два са основните въпроса, които подчертава господин Грек и те са от решаващо според мен значение. Първо, а, альтернативните способи за разрешаване на спорове. Според мен а, те са много ефективни като решение, тъй като са а, ефтини, решават се спорове и как подчертава господин Грек, наблягат на правото на информация на гражданите, за да могат по-добре да упражняват правата си. Много се радвам, че работя с господин Грек по тази тема. Не само защото той много би се зарадвал, като ме чуе да а, говоря народния си език, но също така, защото това е, е тема, по която той веднъж дава своя принос. Започваме тази е, седмица е, дискусия. Вие присъствахте също, госпожо председател, на заседание на една група, която аз организирах за обсъждане на индикаторите на вътрешния пазар и за програмата Солви. А, във връзка с а, това ще внеса няколко проекта за изменения, за да се подчертае необходимостта да се търсят а, альтернативни решения. Веднъж като знаем какви са пречките пред упражняването на правата на гражданите, по-лесно можем да намерим а, необходимите подходящите решения. Освен това, искам да подчертая, в моите изменения, Европейската комисия да работи не само по подготовка на ново законодателство и изследвания, но да завиши и ефективността на вече съществуващите нормативни актове и мерки. Това, което вече е на лице, Е, трябва да се е, ползва от гражданите, така че да им носи е, максимални ползи. Искам да ви благодаря. Не искам да се разпростирам в това си изказване, но искам да изтъкна, че с господин Грек сме идентифицирали едни и същи моменти и е, това е видно от измененията и можем да постигнем съгласие по доклада. Благодаря. Ja, vielen Dank. Äh, Herr Bourgeois, bitte schön, Sie haben das Wort. Благодаря, господин Бусотил. Dankeschön. Uh, dear colleagues, I would like to thank Mr. Grech for... Е, колеги, аз искам да благодаря на господин Грек за подготовката на проекто становището. Много от нас бяха в Краков за форума за единия пазар, където получихме цялостна картина за това, с което се сблъскват гражданите във връзка с единия пазар. Знам, че докладчика не може да засегне всичко, но това, което е написал, го подкрепям. Трябва да се опитаме да премахнем всякакви пречки пред свободното движение на хора, стоки и капитали, за да може да функционира единна Европа. Правилно в доклада се отбелязва, че един от проблемите е липса на информация. трябва да направим всичко възможно, за да подобрим законодателството и главно неговото прилагане – но има някои права, които гражданите могат да използват, само стига да знаят, че ги имат. Тоест, трябва да направим всичко възможно, за да уведомим гражданите за техните права. Искам да кажа и няколко думи по няколко конкретни въпроса. Много а, граждани имат а, проблеми с а, регистрирането на колите си, когато ги купуват в чужда страна. Същото се отнася и до фискалните пречки, до данъчните пречки. Много граждани имат трудности при откриване на банкови сметки в чужбина, защото много от тях нямат най-обикновени разплащателни сметки. Трябва да улесним достъпа до банкови услуги за гражданите на Европейския съюз, които се установяват в, в, от една страна в друга. Необходима е по-голяма прозрачност на банковите такси, за да спечелим доверието на потребителите. Само, макар че само 1% от населението използва трансгранични здравни услуги, ние приехме вече закон за това и по-специално за възстановяването на разходите, за да дадем възможност европейските граждани да се възползват от тази възможност. А, това трябва да се направи нещо и за лекарствата. И накрая а, трябва да кажа, че а, Солвит и альтернативните а, начини за решаване на спорове са много ценни. Трябва обаче гражданите по-добре да знаят за възможностите, които те им предлагат. Това е нещо важно, което също трябва да бъде решено. Благодаря. Господин Бушой, за вашето, вашите интересни мисли. Имаме представители на зелените, на европейските консерватори и реформатори. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да поздравя Луи Грек и аз също да изразя своите поздравления по този а, доклад. Съгласен съм с него по много-много въпроси. Например, фактът, че трябва да премахнем бариерите, пречките, които са вече набелязани, набелязани и пред които са изправени гражданите в много области, например пречките за свободно движение – Има такива пречки в редица държави членки. Например, въпросите свързани с признаването на членовете на семейството в трети страни. Много са темите. Или пък трудностите, свързани с документите за пътуване и подновяването на тези документи или пък доказването на, на социалните осигуровки, които са заплатени. Също така отказа на услуги, на, на оказването на услуги като помощ, изплащането на определени помощи, както и трудностите, свързани с признаването на дипломи и квалификации. През 2005 година се прие директивата за това признаване. Например, когато се пътува, имаме проблеми, които са свързани с последователната промяна на постоянния адрес. И всички тези пречки сочат така, за една фрагментация в Европейския съюз. И тази фрагментация ни пречи да сме граждани на Европа, пречи ни да се чувстваме като принадлежащи към Европа. Има и различни други а, пречки, които са свързани с различната скорост на растеж и развитие в Европейския съюз. Възникват и други въпроси, свързани с економическата интеграция, което пречи на социалното подсилване в Европа и на създаването на нови политики, свързани с самата концепция за гражданство. Виждаме важността на, един, на единния пазар. Но този единен пазар е важен и значим само когато спазва правилата, свързани с околната среда и а, обществото този начин ние можем да включим устойчивост в Европа. По тази причина ние внасяме изменения и работим в тясно, тясно сътрудничество с Луи Грек, за да постигнем успех в това начинание. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Очевидно не. Много добре. Госпожа Кира Адамо, може би вие ще се изкажете. Заповядайте. Благодаря. От страна на Европейската комисия приветствам проекто доклад на комисията. Това е важен принос към парламентарния доклад. Подчертава се значението на вече постигнатото в парламента в това отношение и се набляга на подхода за зачитане на правата на гражданите, които са постановени в различни договори, и включително свободата на предвиждане. Начертават се и действия, за да се преодолеят оставащите все още пречки за упражняването на тези права като, например, различни способи за защита на потребителите и альтернативните способи за решаване на спорове. Сред данните за този вид альтернативни средства, които намираме в доклада на господин Грек, виждаме, че се планира такова предложение, както и в използването на тези мерки в онлайн режим и засилване на прилагането на директивата за медиацията. За медиация говорят няколко депутати. В заключенията на доклада Европейската комисия също прави заключение а, че е, сред действията, които трябва да се преодолеят, да се направят за преодоляване на пропуските, а, е всъщност по-голямото внимание, което да обръща държавите членки на прилагането на съществуващите мерки. Това се отнася до редица области, не на последно място за свободата на предвиждане и ще има такова предложение а, за последните, в последните 6 месеца. Мисля, че за заключението от срещата в Краков съвпадат с вече начертавани и преди заключение. посочва се необходимостта от изграждане на центрове за подпомагане на гражданите по-голяма координация. Трябва да има и обслужване на едно гише. Е, не бива гражданина да се притеснява за това, че съществуват примерно цяла дозина центрове за подпомагане на гражданите, за подпомагане на потребителите и така нататък. Просто се обърне към един от центровете за подпомагане и въпросът ще бъде отнесен където е най-подходящо за граждан. а, може да се счете, че подобна мярка е един вид наръчник за гражданина, за който говори и доклада Грек. Е, не на последно място предложението да се определи 2013 като година на европейските града. Предложение се дискутира, както знаете, едновременно в парламента и в съвета и комисията се надява предложението да получи подкрепа, за да се е, засили осведомеността на граждането. Верно е, че повечето граждани са чували за европейското гражданство, около 80%, но само 13% е, според данните на е, Евробарометър знаят какво предполага тези права. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за дискусията, която току-що проведохме. Тази информация, разбира се, ще се предаде надлежно на господин Грек. А, важно е да не забравяме, че до година се навършват 20 години от създаването на единия пазар. Ние ще отбележим и е добре това също да се има предвид. Трябва да покажем на гражданите на Европа, че става въпрос за техния пазар, пазар а, на и за гражданите на Европа. Това трябва да не изпускаме е, от поглед през цялата процедура. Знаем за индикаторите за единия пазар, достъпа до банкова сметка и всички тези инициативи, които са еднакво важни. Мисля, че до, до година, ако успеем наистина да покажем на гражданите, че в края на краищата този един пазар съществува за тях, ще засилим и доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Така, благодаря за дискусията. Припомням крайния срок за внасене на предложение за изменение да си 9 но до 12 часа на 20 декември ще разгледаме предложение за изменение в комисията. На 20 декември също ще се проведе гласуването. Така трябва да го направим, защото водещата комисия иска на 13 януари да гласува доклада. Следователно няма да е лошо да разполагаме с достатъчно време, за да представим, представим нашето становище. На 13 февруари се гласува доклада в пленарна зала. Това беше по доклада Грек. Сега сигурна съм, че господин Грек ще продължи, както винаги, да работи в тясно сътрудничество с всички докладчици в сянка, тъй като това е една отлична традиция, която вече се е наложила и така, сега преминаваме към точка разни. Нямам какво да ви кажа. И ако вие нямате какво да кажете, изчерпахме тази точка. И сега следващото заседание ще бъде в понеделник тук в Брюксел на 5 декември и лек път приключваме заседанието. Приятен ден!